Good morning. Please take your seats so we can begin point six. Може ли да заемете местата си, за да започнем работа? Искам да приветствам с добре дошли господин Ханс Хохерворст, председател на съвета по международни счетоводни стандарти или СМСС и Ерки Ликанен, председател на управителния съвет на Фундацията на Комитета по международни счетоводни стандарти или ФК МСС. СМСС е независима организация, която разработва международни стандарти за счетоводна отчетност – IFRS или ФКМСС се занимава с почти същото нещо. Господин Хохер Ворст е бил член на холандското правителство, включително министър на финансите. Господин Ликанен пък е бил два пъти губернатор или управител на Финландската национална банка, бил е управител в Международния валутен фонд и член на управителния съвет на ЕЦБ. Освен това е бил комисар в Европейската комисия и министър на финансите в Финландия от 1987 до 2009 година. Ще дам думата на господин Хохер Ворст за 10 минути. Chairman, uh, just, just to take a note. Господин Ликанен се изказва всъщност. Господин председател, нека да се върнем към историята. Тази седмица почина Пол Лок, един от най-уважаваните служители в тази област в глобален план. Освен това, той беше и първия председател на ФК МСС. Той дойде в Брюксел през 2002 година и аз присъствах, когато той се изказа относно света и положението в света след суртването на една мащабна компания. И той говореше за доверието и за прозрачността по отношение на финансовите и счетоводните стандарти и колко е важно да има такава отчетност и прозрачност. По това време Европейския съюз започна да работи по международни счетоводни стандарти и Европейския парламент е, изигра много важна роля. Той даде своята благословия. 18 години минаха от тогава. Много неща са се случили, но призива го помним. Днес е, имаме и един съвет, в който членуват публични органи. По-късно ще се срещнем с тях в Брюксел тази седмица. Що се отнася до ФК МСС, ще говоря за неговите задачи малко по-късно. Имаме и СМСС, председател на който е Ханс Хохерворст. Нашия правилник за дейността казва, че имаме четири основни задачи. На първо място, ние трябва да правим преглед на стратегическите въпроси, свързани с международните стандарти за финансова отчетност – ние не можем да определяме съдържанието на работата на борда. На второ място, ние трябва да имаме отговорност, що се отнася до създаването и поддържането на различните финансови условия и разпоредби. Трябва да приемаме и годишния бюджет. Това е глобална организация. Съответно, трябва да действаме в глобален план. На трето място, тъй като става дума за надзорен орган, трябва да споменем, че е важно ние да номинираме членовете и председателя на СМСС, този наш съвет отговаря за това и накрая ние отговаряме за оперативните процедури, за тяхната промяна, за създаването им, за консултативните разпоредби и за процесите свързани с различните счетоводни стандарти, спазването на цялата нормативна рамка. Хората трябва да могат да знаят, че наистина се спазват разпоредбите. Така ще приключа. Ще дам думата на Ханс. Мога да отговоря по-късно на вашите въпроси. Благодаря на членовете на комисията ЕКОН за това, че ни поканиха още веднъж. Бил съм тук не по-малко от 10 пъти и се радвам, че отново съм тук. Както каза Ерки, СМСС започна своята работа преди около 18 или 19 години. От тогава насам 140 страни, че даже и повече са прели нашите стандарти. Това е удивително. Международните стандарти за финансова отчетност се превърнаха в едни от най-важните економически стандарти в международен план, които се прилагат почти в целия свят, макар че наблюдаваме стремеж да се откъснат някои държави от глобализацията. Това е от голяма полза за инвеститорите, които благодарение на тези стандарти разбират финансовите отчети от целия свят. Всички пенсионни фондове, например, финансират в целия свят и за тях е много важно да разполагат с добра финансова информация, която да подлежи на сравнение – Съществуването на тези стандарти помага много и на международните големи дружества, които използват един и същи счетоводен език в целия свят. Така че това е нещо изключително важно. То е обществено благо. Трудно може да се намери изключение, където няма глобален стандарт в економиката. Днес ще говорим за това изключение, така наречения IFRS 17. Това е стандарт за застрахователните дейности, който все още не е влязъл в сила. Моля да превключите картината. И така, вече имаме много различни стандарти за счетоводна отчетност, що се отнася до застрахователната дейност. Повечето от тях използват историческите е, системи, което означава, че средствата, които се дават на хората под формата на пенсия или под формата на премии по живото за страховане, тези суми отчитат лихвените нива от преди 10 години, например. Сега трябва застрахователните дружества да купуват правителствени облигации, които са с отрицателна доходоносност. Ето виждате, че има много различни счетоводни практики, които обаче не учитат по никакъв начин щетите, които се нанасят от ниските лихвени нева. Ето защо МВФ и Борда за финансова стабилност, на който съм член, призоваха света да приеме този стандарт, тъй като настоящата система на счетоводна отчетност е, не е достатъчна. На следващото място обърнете внимание на разликите между това, което компаниите гарантират е, на клиентите си и доходността спрямо държавните облигации. Виждате, че спреда отрицателен в много случаи. В държави като Корея, Япония, Тайван и отчасти на немските пазари, застрахователите де-факто са под, нова, под водата, защото има негативен спред относно инвестициите. Това показва, между другото, сигурен съм, че този проблем нямаше да е толкова сериозен, ако имаше международни счетоводни стандарти още от самото начало и ако счетоводните стандарти се съобразяваха с настоящите лихвени нива, а не с историческите лихвени нива, които не са релевантни. Това е добър пример за това как лошото счетоводство може да доведе до лоши бизнес практики. На следващо място въведохме IFRS 17, както вече ви казах – няма да навлизам в подробности, тъй като това е изключително сложен стандарт. Ще го разберете, когато дойде време да давате своето одобрение. Основното е, че тук вече не се отчитат историческите разходи, а настоящите прогнози, които се актуализират регулярно и се отчитат естествено разходите свързани с опциите и гаранциите. Има сериозно подобрение по отношение на признаването на приходите. По-настоящем някои дружества отчитат като приход депозитите на клиентите. Представете си как ще се управят лихвите, ако една банка правеше нещо подобно. АФРС 17 много добре демонстрира нашето сътрудничество в Европа и в този конкретен случай с ЕФРАК. Ние сме относително малка група хора в Лондон. Имаме нужда от експертния опит на останалия свят, за да успеем. Ние спазваме процедурите, изслушваме всички и определено изслушваме позицията на ЕФРОК или ЕФРАК. В, в хода на прилагането, а процедурата е изключително сложна, много заинтересовани страни дадоха своята позиция. Те ни улесниха, като въведоха някои изменения към стандартите. Тук ви показвам 10 теми, които бяха повдигнати. 6 от тях бяха повдигнати от ЕФРАК и ние реагирахме по 5 от тези повдигнати теми. Очевидно Европейския съюз е един от най-важните играчи, що се отнася до приемането на IFRS. Затова ние смятаме, че е много важно да разговаряме с заинтересованите страни от Европа и се радвам, че ние го правим по един отговорен начин. На следващо място. Друг проект, по който работим, се нарича Primary Financial Statements. За какво става дума? Те са много важни за инвеститорите и за компаниите. По-настоящем е, става дума за предоставяне на една по-добра инфраструктура на приходите и разходите. По-настоящем е, много ясно показваме какви са приходите и разходите, но ние не показваме нищо относно EBIT, относно EBITDA. да. Е, нямаме конкретика относно финансовите постижения на една компания. И ето защо компаниите въведоха много мерки, които по никакъв начин не се вписват в желанието ни за международна дисциплина. Знаете, много често се представя в финансовия отчет на компанията една твърде привлекателна картина и не се демонстрира де-факто финансовото положение на компанията. Затова решихме да се намесим и да определим някои стойности, които определяме като subtotals и решихме освен това да бъдем малко по-дисциплинирани, що се отнася до различните мерки при разликата в приходите и разходите. Освен това, отчитаме и цифровизацията на финансовата информация. Тя е много важна. Колкото повече данни имаме, колкото повече машините се включват в уравнението, толкова по-структурирана става най-важната информация и за инвеститорите. Ако ми дадете още малко време, господин председател, Нека да кажа няколко думи и за нашата роля в корпоративното счетоводство в по-широк план, така наречения Wider Corporate Reporting. Ние естествено се занимаваме основно с финансова отчетност. Винаги сме отчитали факта обаче, че много от информацията, която е финансово релевантна, например информацията за бизнес модела или информацията за недвижимите, нематериалните активи по-скоро. Тази информация не може да се отрази в финансовия отчет. Много е трудно тя да бъде измерена. Само, че тази информация също е важна за инвеститори. Ето защо в своя годишен отчет компаниите трябва да споменават тази информация. Ето защо ние създадохме незадължителни насоки за това как да се прави годишния отчет. Информацията, свързана с устойчивостта, както ние я наричаме, става все по-финансово релевантна за дружествата, така че ние сега актуализираме така наречения Management Commentary Statement, т.е. ако има информация, която смятате, че ще се отрази на финансовите резултати, дори не сега, в бъдеще, тя трябва да бъде включена. Ние даваме съответно средство да се подобри отчетността, а не променяме самите стандарти за отчетност. И накрая няколко думи за Айбор или междубанковия лихвен процент. Много хора в Европа се вълнуват от това. Промяната на различните референтни показатели. Айбор повдига много въпроси, сложни въпроси, свързани с отчетността. Искам да кажа, че ние работим с пълна пара и заедно с Европейската комисия, за да свършим работата максимално бързо, за да може Европейската комисия да даде своята благословия максимално бързо. Така ще приключи и съм готов да отговарям на вашите въпроси. Благодаря. Сега пристъпваме към въпроси и отговори. Имаме 5 минути. Госпожа Петикайна те не моля. Благодаря. Благодаря за вашият увод. Два въпроса искам да отчертая. Въпроса за ликвидността и печалбите на застрахователните компании. Тук се постава и проблема за инвестициите, които се задържат. Те, съда, те съдържат себе си риск. Също има и ограничения, свързани с изчисленията на СМСС, че е много трудно да се отчетат дългосрочните инвестиции, където се съдържа риск. Ще можете ли да решите е, този проблем Търсили ли сте някакъв е, вариант да се е, пригодат LDI изчисленията и изчисленията за устойчивост, защото действително трябва да има хармонизирана система за това какво да се измерва и как, така както го правим и с економическия цикъл, трябва да се търси отчитане на риска и при проблеми свързани с климата и други. Така че е необходимо да имаме картина за това какви са финансовите рискове. Да, това е въпрос, който все по-често ни се задава. Европейския съюз въвежда много строга, е, строго законодателство за нефтохимическата и газовата промишленост като тук вече се поставя под въпрос и много дейности, свързани с добива. Ако а, има подобни а, дейности и става ясно, че инвестициите в инфраструктура не могат да се възвърнат, а, дори и по съществуващите правила за счетоводни стандарти, те трябва да отчитат съответните е, рискове в, е, баланс, в е, отчета си да могат да го правят и за 3, за 5 години и за следващата година. Така че счетоводните стандарти в това отношение си вършат работата. Има обаче по-дългосрочни рискове, при инвестиции от е, в порядъка на 10, 15, 30 години с е, така съображения, които не се отчитат в момента, но е, би могло компаниите да се опитат да отчитат, да речем, и политическия климат и други по-дългосрочно. Тогава цялата система се променя. Това са, така да се каже, не е твърди, не е твърдо установени фактори, които се отчитат, но тогава в коментари по-скоро количествено, не е, финансово могат да се обозначат подобни заплахи, които се очаква да се появят в бъдеще. Има време за допълнителен въпрос, ако желаете. Това определено е, дава възможност да продължим дебата, но освен тези чисто квали... количествени, т.е. качествени оценки, може би трябва да има и по-рестриктивни е, показатели, примерно колко тона въглероден диоксид или въздействие върху биоразнообразието, какво е въздействието на компанията върху биоразнообразието, например. Може би трябва да има някакви такива стандарти в общата рамка за е, счетоводно отчитане. Разработват се, има вече такива разработени рамки, примерно работната група за оповестяване на новини за климатични промени. Там се работи точно така дългосрочно и се очаква от компаниите да направят дългосрочни оценки, оценки за това как виждат своята дейност. Значи е, има елемент на количествена оценка и то доста по-стриктна. Но подобна информация определено може да се обозначи в така наречения менеджмент коментари, т.е. в коментарите, свързани с управлението. Ирой Налама от СНД. Благодаря. Много е, се радвам е, да посрещна двама толкова опитни гости в нашата комисия. Двама въпроса имам. Първо е, за IFRS 17, а второто е за одита. Вие казахте, господин Ликанен, че сте активен, когато, че сте били активен, когато се е създавала тази система и че доверието и прозрачността е изключително важна. Прозрачността е така в сърцевината на а, доверието, що се отнася до финансите и застраховането. Но сме и наясно, че не всички е, е, страни е, прилагат международните стандарти за финансово отчитане, включително за моя изненада и Съединените щати не ги прилагат. Интересно ми е, вие да работите по тематиката от 18 години, каква е причината за това и как това се отразява на съответните е, до, отчети на компаниите. Второ, наясно сме, че е, е, счетоводната отчетност е от критично важно значение и е много важно е, компаниите да подават вярна информация за финансите си но напоследък е, е, имаше много е, скандали, където счетоводителите играеха много неблагоприятна роля. Може ли да коментирате предложението на Обединеното кралство да се разделят консултативните услуги от одитните такива? И какво е необходимо, за да се е, развие капацитета в това отношение. Е, съгласни ли сте с предложението на Обединеното кралство в такъв смисъл? Да, да, тук има също и много други експерти, бивши министри на финансите и така нататък. Както правилно казахте, в началото щатите се въздържаха, но по време на финансовата криза се обявиха за разделянето. Нека да подчертая, че нашите взаимоотношения са наред за момента. Таксономията се споделя, нашите продукти се приемат и показатели. Общо зато и двете страни нямат желание да се търсят някакви елементи, които да спъват работата, напротив. Срещаме се с нашите партньори Посетихме и съответната институция, която е, отговаря за стандартите, счетоводните стандарти в щатите, така че сътрудничеството функционира. Не е идеално, но в е, критично важни области споделяме едни и същи принципи и, както казах, имаме желание да не си създаваме затруднения. Освен това, както казах, АФРС се разшири изключително много като обхват на приложение. Китай, Индия, Япония. Се, опитах се да посети ги и се опитах да видя как в тези юрисдикции се прилагат тези стандарти, защото много е важно един глобален стандарт да се използва от всички и за нас е важно да проследим как, дали те се използват по един и същи начин. Така че, да, в общата си работа ние споделяме така принципа за това да не си правим пречки, да има едно мирно съвместно съществуване. Благодаря за въпроса. Може би има малко още допълнение. 2011 Америка реши да не прилага. Ние много се разочаровахме. Имаше много тогава предсказания, че и други страни ще се оттеглят от АФРС но това не се случи. Е, над една трета от японските компании използват в чистия им вид международните стандарти за финансово отчитане. Разлики практически не съществуват. В Индия също направиха много големи стъпки към тези стандарти, така че процеса на конвергенция в света продължава така, че можем спокойно да кажем стандартът е глобален. Той може да се използва навсякъде. И ако успеем да консолидираме използването на АФРС навсякъде в тези региони, тогава и американските компании ще отчитат предимствата на това да използваш един и същи език. После въпроса за одита. Аз не се занимавам точно с това, но имам лично мнение. Идеята да има съвместен одит за мен е, е трагична. Е, две компании, две фирми, които да отговарят за един и същи одит, това размива отговорността и създава проблеми само по себе си. Освен това е малко странно, като кажете, одитните фирми не си вършат работата, дайте сега да им дадем двойно повече работа, защото видяхме какво стана, когато нямаха работа. Та, това няма да помогне, само ще подсили тенденциите да се създава олигопол. И след като една не си върши работата, защото трябва да използвате две. Определено смятам, че решението не е удачно. Смятам, че Обединеното кралство ще се откаже. А, идеята да има по-ясно разделение между консултатив... консултантските услуги и одита е по-добра. Аз съм председателствал много одитни комитети и много компании предпочитат да използват консултантски фирми. Не виждам заявки за изказване от Обнови Европа. Има ли такива? Не. Идентичност и демокрация също не. Свен Гигол от зелените. Благодаря. Добре дошли в е, новия състав на парламента. Много интересен обмен на мнения сме имали и в е, миналото. Сега ще се срещнете и с нови евродепутати. Много се радвам да видя господин Ликанен в новата, е, на новия му пост. Ние се занимавахме с структурната реформа на банките. Знам, че вие бяхте активен, а сега се радвам, че имате нова роля. Искам да се възползвам от възможността да поработим от някои основни направления на нашите взаимоотношения. Чухме с какво се занимавате, а за нас големия проект през този мандат е така наречения Зелен пакт. Много оживен е дебата, свързани с корпоративните корпоративната отчетност. Сега казва се, че всичко е наред, това се отчита и се казва, че и е, в отчитането за околната среда, социалното и начин на управление ще се отчитат и тези неща. Поне това разбрах от вашите е, тълкования, обаче не мисля, че това е така, защото много от е, заинтересуваните страни за тях това е не новост. Когато говорихме е, преди, говорихме само за проблеми в данъчното облагане. А сега е, започваме да реагираме и... т.е. вие ще реагирате ли на исканията на комисията и на парламента? Или само ще го е, декларирате? Това ми е интересно. Освен това, господин Ли Канен, може ли да коментирате следното? Има ли вариант във вашата институция да има демократично избрани членове от Европа, защото това малко се поставя под въпрос. Нямам чувството, че при вас има демократично избрани е, членове, а Европа би следвало да, да спазва именно такива принципи. По втория въпрос, ние имаме правилник и е, това, което е променено сега е, че има управителен съвет и там Европейската комисия, която вие е, упълномощавате, присъства там. А в е, фундацията по комитета по международните счетоводни стандарти няма избори в края на краищата организацията е глобална, 44 страни участват. Е, може да се продължи с е, дискусията за това как да се осъществят е, демократични избори. А що се отнася до Зеления пакт? Един много известен а, френски економист Кристиан Голфие излезе с една книга през есента, където твърди, че най-интересният вариант е да има данък върху въглерода, защото там е, се е, освояват, така да се каже, всички разходи. И когато се предлагат мерки, е много трудно те да се изпълняват, защото много често е, чисто политически има проблеми. Международните е, стандарти за финансово отчитане са глобални. Ние трябва да следим какво се случва по света. Инвеститорите се оплакват. А, така, в миналото те искаха само една цифра. Дайте ми една цифра за възвръщаемост. А сега вече от критична важност с какво друго се занимават дружествата. За това и трябва да се отговаря на нуждата да се подава повече да се, информация, да се казва повече на инвеститорите. С удоволствие ще продължим да дискутираме въпроса. Аз лично не исках в моите думи да се подразбира, че всичко е розово в това отношение. Просто и толкова много са участниците в този процес, толкова разпокъсани са стандартите за устойчивост, че нещо е необходимо да се направи. А какво ние можем да направим, каква е нашата роля, също не е ясно. Два варианта са стандартите за устойчивост. Първо, дали става дума за устойчивост за финансовото бъдеще на компанията или други стандарти за устойчивост, които си имат своята легитимност, но всъщност се задава въпроса на компаниите какво имате предвид и какво възнамерявате да правите за климата, за околната среда, социалните въпроси и така нататък. Та, първите стандарти, които казах, те много по-тясно се вписват в нашите рамки, но ние мислим и за другите. Определено не бих искал да кажа, че е, всичко е прекрасно в това отношение. Но ако е, тази тематика е много важна за компаниите, те трябва да имат начин да я разработят и да я представят в финансовите си отчети. Екаре, господин Легутко, благодаря. Е, Познавам и двамата наши е, гости, един е от доста време, е, другия е, от Европейската комисия, където аз работих в комитета на господин Болгаш. А, уважаеми господа, а, вие сте наясно, че и новата комисия, и новия председател на ЕЦБ са за а, вече споменатия зелен пакт за омекотяване на въздействията от климатичните промени. Милиарди, може би трилиони ще бъдат разпределени за проекти свързани с това. Включително се говори и за зелени облигации, но все още не е ясно кои инвестиционни проекти са зелени и кои не. Така че и сертификацията трябва да бъде уточнена. Вие имате ли е, в съвета мнение по отношение на критериите за това, кое е зелено, кое е светло-зелено, кое не е зелено и така нататък? Има ли е, така опасност да има едно политическо е, налагане е, в тези процеси? После е, системата на субсидиите, държавни субсидии, които идват от парите на е, да Значи тръгваме в е, посока на държавно планиране, което върви пък в разрез с някои политически принципи. Как отчитате този проблем? Животът ми като председател на СБ е достатъчно сложен и има доста политика. Счетоводството също може да има политически елемент. Радвам се, че не трябва да решавам тези проблеми, защото не са в моите правомощия, но зелената таксономия е нещо изключително сложно – Прочетох във вестниците, че Европейският съюз, например, е решил ядрената енергия да не попада в зелената котия. Мисли се, че дяволът е со 2 Има и други становища, но такова е политическото решение. И не ми е работа да се произнасям като граждани. Разбира се, аз имам своята позиция, но не мисля, че е подходящо председателя на СМСС да а, изразява мнения. Аз а, Мога да кажа, що се отнася до въглеродния данък, че Финландия беше първата да го предложи още 1988 година. Не беше много популярно, но след това и Швеция я последва. Основното е да работи логиката на економиката. Когато това е обвързано с пазарна цена, може да помогне. И въглеродната търговия също може да е полезна, но трябва да е пределно ясно, че хората трябва да знаят какво означава това. Таксономията е нещо, което се подкрепя от мнозина. Аз прочетох целият документ, не е лесен за разбиране – но трябва всичко да е прозрачно, да е ясно, да не се етикетира само с зеления етикет. Мнозина все още са доста неспокойни. Ще видим каква ще е ролята. Това си остава отворен въпрос. Благодаря. От ГУЕ не виждам желаещи за изказване. Има ли втори желаещ от НП? Ако не, Пол Танк за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Разбирам колко е важна дискусията по АФРС 17, но искам да подчертая нещо друго от стратегически интерес – В изказването си вие подчертахте колко са важни финансовите ресурси на едно дружество. Аз разговарях с холандските пенсионни дружества, например. Те не могат да получат достатъчно данни за компаниите. За тях е важно не само въздействието на устойчивостта, най-широко определено, за тях е много трудно да се доберат до някакви данни, а те са управители на активи. Не ни ли трябват всъщност едни стандартни налични данни за компаниите? Освен това, таксономията, директивата за нефинансовото отчитане са стъпки в същата посока. Благодаря ви за въпроса. Знам, че холандските инвестиционни инвеститори наистина желаят горещо да получат такъв вид информация. Те се обърнаха към нас писменно – с молбата ние да го направим и а, нашият доверителен съвет проучва въпроса. Но каквито и да са обстоятелствата, ние ще се съобразяваме с текущите си правомощия. Не смятаме, че те са под заплаха. Вие споменахте отчитането за устойчивостта това е добре. Преди 10 години, когато поех поста председател, никой не говореше за устойчивост. Имаше голяма подозрителност по темата, докато сега ние сме създали възможността за отчитане на устойчивостта. Има напредък, но степента, до която това може да се направи, е въпросът, който трябва да проучим по-внимателно. Разбира се, че ние можем да се приспособим към новите времена, но трябва да се внимава. Не бива да се занимаваме с неща, които не отговарят на естеството ни – С това уточнение, разбира се, ще кажа, че разбирам колко е важно да има истинско отчитане по устойчивостта. Давам си сметка, че при насовите отчети това е много трудно. Освен това, погледнато и напред, и назад, знаем, че отчитането може да е доста непрецизно и ще има много по-голяма политизация. Не е лесен този въпрос, но, както казах, поне подходът ни се развива. Искате ли допълнителен въпрос? Надявам се финансовото отчитане също да гледа напред – Аз не очаквам от вас да разработите веднага някакъв обхватен подход. По-скоро се притеснявам дали всичко няма да остане само на думи, а може да се направи много. За да развиете всичко това, трябва да започнете от някъде – да, това е така, но по света вече има много организации, които го правят и се справят отлично. GRI, например, SSB и тези организации трябва да се използват. Някои от тях, според мен, могат да се слеят и да създадат един световен орган, който да определя стандартите. защото, както знаете, проблемът е най-големият проблем на световно ниво. Разговарял съм с много колеги, Ерки също го прави, така че мислим по темата, но тези решения трябва да се вземат много внимателно. Благодаря, остават ни няколко минути за спонтанните въпроси. Господин Якалунес. Благодаря. Господин Ли Канен, вие показахте разликите при възвръщаемостта на инвестициите в зависимост от мястото. Предполагам, че това е сложна тема от гледна точка на счетоводството и поведението на потребителя – Знаете ли колко дълго тези проекции за негативните разчети резултати се включват в разчетите на компаниите. Някои смятат, че негативните лихви може да продължат десетилетия, което означава, че някои от тези компании може наистина да фалират. Какво бихте казали вие? Наистина, някои държави като Корея са много храбри. Те се справят и без АФРС 17 и използват възможността да капитализират индустрията си – застрахователите имат нужда от голям капитал. Много от германските застрахователи попадат извън обхвата на АФРС, това са малки компании и не знам как се управляват, но тук има проблем. Наистина се надявам Европа да работи по-бързо. Колкото по-бързо, толкова по-добре, защото проблемът ще остане дълго време. В някои страни местните застрахователи ми казват, регулаторът вече ни забранява да предлагаме някои продукти, защото те са на загуба. Трябва да предлагаме различни продукти. колкото по-бързо се покаже, че може да има подобрение, толкова по-добре. Но това е дългосрочен проблем и за застрахователите, и за банките, защото при банките погледнете пазарната им стойност. Повечето от тях имат пазарна стойност, която е по-ниска от обявената. И за тях е трудно да реализират печалби на континент, където по принцип банките са слаби в момента. Благодаря. Няма други изказвания. Благодаря на господин Хухерворст и господин Ли Канен. Има още един колега, който иска да зададе въпрос. Благодаря, че ми давате думата. Аз съм нов член на тази комисия. Не познавам предходните дебати по нормите за устойчивост. Но в страна като моята Франция при счетоводството вече се прие нефинансовия отчет, който е задължителен за предприятията, като това е тъй нареченото универсално счетоводство, за да може да се види как се отразява производството на предприятието в дадената местност и позитивно и отрицателно. Как се отразява на биоразнообразието, има ли положително въздействие. Трябва, разбира се, да има показатели, които още нямаме, но все пак това е една добра стъпка. При отрицателните въздействия, разбира се, се отразява замърсяването от СО2, вредното въздействие върху биоразнообразието. Това включва ли се в стъпките, които се обмислят и смятате ли, че има интерес да бъде въведена подобна инициатива? Благодаря, ще ви помоля за кратки отговори. Във Франция знам, че вече е приета такава наредба и от предприятията се изисква информация по много широк кръг от теми. Френския годишен отчет точно по тези причини е около 400 страници, около половината от това е отчета в Германия. Моят отговор на господин Танг би бил и отговорът ми на вашия въпрос трябва да е пределно ясно. АСБ ще продължи да се занимава с финансовата информация. Ние подхождаме към тези теми в един по-широк контекст. Много сме предпазливи. На този етап е твърде рано да се каже дали искаме да разширим хоризонтите си. Още веднъж благодаря на нашите гости. Кратка пауза преди гласуването, което започва в 12 часа. Hello. Здравейте. Надявам се, че всеки вече е готов да вземе мястото си. Okay, before starting the official votes, uh, let's have a преди да започнем официалното гласуване, нека да проведем проверовачно гласуване. Моля, гласувайте за проверка. I think we are, yes? Three still to vote. Още трима колеги чакам да гласуват. Още един. Край на гласуването. Okay. So now we can start and uh, vote. Сега можем да започнем гласуването по първия доклад. Банков съюз.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 Край на гласуването. Приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 126 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 175 за, против, въздържали се. Приема се. 176 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Съжалявам, мисля, че се отхвърля, но трябва да сме сигурни. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се, но някои не си дигаха ръцете достатъчно високо.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 против, въздържали се, приема се компромис. Те за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 211 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим 237. Край на гласуването. Приема се. 239 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А, Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А, С. За. Против въздържали се, приема се. Компромис А, Д, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Д, каза председателката, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А Ф за, против, въздържали се, приема се. Параграф 23 за, против, въздържали се, приема се. Позовавания. Гласуваме амблок 1 до 4 за, против, въздържали се, приема се. Е, позоваване 4, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст по позоваване 5 за, против, въздържали се, приема се. Citation 6, I've, I've signed, a, there is an oral amendment here. Позоваване 6, устно изменение на Обнови Европа. Позоваване 6. Устно изменение на Обнови Европа. Има ли възражения? Не. Гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, приема се. изменение позовавания 7 до 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст. Гласуваме блок позовавания 11 до 14 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение на докладчика по позоваване 14. Има ли възражения? Не. Гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 6 отпада. Още едно устно изменение на докладчика по 14б. Ако няма възражения, го гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменения 8 и 9 идентични за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме блок позовавания 15 до 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст по 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Амблок позовавания 25 до 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се.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 и гласуваме целия текст с измененията по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42 гласа за, 9 против, 3 въздържали се. Okay.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 въздържали се, проверка, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, Приема се. Компромис И. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис от, За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 136. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153 за. Против. Въздържали се. Приема се. 154 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 155 за против, въздържали се, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис L. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Компромис N за, против, въздържали се, приема се. Изменение 178 за, против, въздържали се, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С един глас. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. ПА. Казва оратора. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 202. За. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Q. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 194 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Р за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т за против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Изменение 239 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С един глас. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 257 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но все пак проверка. Начало на гласуването 257. Край на гласуването. Приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Изменение 91. За, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се Приема се. Компромис АБ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АЦ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, проверка по 125 начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 299 за, против, въздържали се, може ли да вдигате ръка, защото наистина не виждам? Постоянно правим проверки. Начало на гласуването по 299. Край на гласуването. Отхвърля се. Предполага се, но вдигайте ръка все пак. 301 за, против, въздържали се. Благодаря, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЕ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 327 за, против, въздържали се, приема се. 329 за, против, въздържали се, приема се. Втората част на 329 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АХ за, против, въздържали се, приема се. Компромис А и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 335 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърлят се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Имаме устно изменение към позоваване 17б ако няма възражения, нека да го гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А и Йод. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АК. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имаме устно изменение към съображение С. Ако няма възражение, нека да го подложим на гласуване. За, против, въздържали се, приема се. Първо изменение на Инта. За, против,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 Край на гласуването. 28 гласа за, 5 против, 18 въздържали се. Текста се приема. Okay, now on the next сега следващата точка от дневния ни ред е нормално трябваше да гласуваме Европейския семестър за координация на економическите политики 2020 година. Please, just one minute for this important... Моля, нека да ви съобщя нещо важно – Координаторите днес се споразумяха да отложим гласуването за първата седмица на март. За, така, предвидели сме за сега да е 4 март, 8.30. Очакваме да ни дадат разрешение и до края на днес ще знаем ще ви потвърдим за 4 март 8.30. Благодаря.